Good morning. Good morning, everybody. We have been... Good uh, Добро утро. няколко минути, може би, да изчакаме другите от уважение към тях. И честита нова година за всички, на всички, които са тук. Всичко най-добро на всички най- най-добри пожелания за успешна работа през 2020 година. Всичко най-добро. На второ място и да се възползвам от от това, че е нашето първо заседание под новата година. Нека да приемеме дневния ред с следващите изменения. Точки 10 и 11. Нашият колега Ленърс не може да бъде тук, така че точките ще бъдат е, отложени за по-нататък. Е, с това приключваме с, и приема дневния ред. И имаме превод на всички езици, освен на финландски, ирландски и други. Сега препоръките на координаторите. Първо, Роб Рурс беше на, на ще бъде нашият докладчик относно регулаторната рамка за етически, етични аспекти на изкуственият интелект и свързани технологии, също така за изкуственият интелект. Тези препоръки трябва да бъдат приети и след това а, преминаваме към делегирани, делегирани актове и приложни актове на 16, декември. Приехме 4 а, импли, а, при, актове за прилагане. Първо решение на комисията свързана с а, визите за гражданите на Марокко, оперативни препоръки за издаване на визи на външните граници. Също така изискванията за практически условия за мониторинг на за е, оперативната съвместимост. Също, също така наш, е, имахме крайен срок за внасане на изменения относно акта за прилагане, който ни беше пред, представен на 20 декември. Междувременно няма никакви възражения, така че считаме, че той е прият. а, всички, но сега не сме получили възражение по никой от актовете за прилагане, които получихме от комисията. Също така трябва да приемеме препоръката на координаторите по силата на член 214. Тук разполагате с необходимите документи по този въпрос и след всичко това можем да продължиме с днешния ни дневен ред. Стигаме до точка четвърта от дневния ред. Става дума за точка четвърта и точка пета от дневния ред. Отно, относно работата на сключване на споразумението за статута между Европейския съюз, Черна гора за действията, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Черна гора и в Сърбия. Наш докладчик е Бетина Волас. Дава ми думата и след това ще изслушаме докладчиците в сянка. Госпожа Волт, имате думата. Благодаря ви, господин председател, за привличането за представенето, след като съветът а, одобри предложението и след като и Черна гора се приписка споразумението, може да започне работа, сътрудничеството между с, с тези две страни. Целта на двете, двете споразумения за статут е да се определи обхвата на дейността на Европейската агенция за гранична брегова охрана, по-известна като Frontex в тези две страни. За целта е нужно одобрението място на парламента. Както знаете, в по принцип тези споразумения се, се сключват между а, съвета и тези две страни от западните от Балканския полуостров. Преговорите започнаха още през 2016 година и а, още в края на последният а, на мандата на предишния парламент през 2019 година бе следето решението за споразумение с тези две а, реш, споразумения, като през в от 2016 година се предвижда и затова сме длъжни да гарантираме адекватната правна рамка за дейността на всички наши агенции. Сключването на официални формални споразумения за статут вместо неформални работни споразумения е от предварителното основие за нужната прозрачност и за да може да се осъществи истински демократичен контрол. В предложенията за споразумения за, за статут с Черна гора и Сърбия се определят основна, се основа обхватът наказателната и гражданска отговорност и правомощията на разположените членове на екипите на агенцията. За мен е особено важен член 9, който засяга въпроса за основните права за Честност се засягат членовете на екипите, идващи от тези две страни, които трябва да спазват всички изисквания за спазване на човешките права на мигрантите, като, например, зачитане на достоинството, забрана на изтезанията, правото на свобода, правото на забрана на връщането и забрана на колективно разглеждане на мобите, както и защита на най-уязвимите, защита на децата и правото на семейен живот. Също така се включва и правото на недискриминация. Това са основните човешки права, на които ние като член на Европейския парламент трябва да се стремим да съблюдаваме при контрола си на дейността на агенцията от тък нататък. Трябва също така агенцията и служителите на агенцията за правно за бракова охрана винаги да съблюдават тези права с съответната подготовка и обучение на служителите на агенцията. И също така да има последствия при нарушаване на тези човешки права. Една възможност е Европейската комисия при бъдещите преговори за такива споразумения, още преди сключването на споразумението, да се направи оценка на положението с спазването на човешките, на основните права в тези трети страни и да ни съобщи какво е положението положението тук в парламента за да гарантираме, че ще може да се гарантира нужното равнище на защита на, прав... на основните права в третите страни, имаме нужда от максимална прозрачност. Ето защо призоваваме Европейската комисия и а, агенцията да ни предоставят изчерпателни доклади за сътрудничеството си с а, третите страни. Освен това, агенцията е задължена да изготвя специална оценка на сътрудничеството с трети страни в годишният си доклад. Ако се сравнят, принципно споразуменията за статут се установява, че те са с много различна формулировка, особено по отношение на специфичните права на агенцията за действие в тези трети страни са различни и също така не е да разписам по един същи начин споребата, свързана с забрана на дискриминацията. В този вид споразуменията са незадоволителни за това, това трябва за бъдеще Европейската комисия да се стреми към хармонизиране на формулировката на тези споразумения. И не на последно място изискваме да се подобри качеството на комуникация с Европейският парламент. Като цяло препоръчвам да одобрим предложението на Европейския съвет на 21 януари се предвижда одобрява приемането на, на проекторезолюцията, на проектопоръката в комисията Либе предвижда прегласуването в пленарна сала през месец март. Благодаря всички колеги за сътрудничеството и очаквам по да ни успешна съвместна работа. Благодаря. А сега давам думата на докладчиците в Сянка. Госпожа Мецола от НП, имате думата. Благодаря, господин председател. Честита нова година. Благодаря на Бетина Вола за работата по тези две проекто препоръки относно сключване на споразумения с, с Черна гора и Сърбия за действията на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Това не са първите споразумения, по които парламента трябва да се произнесе. Те са част от цялостната правна рамка за действия на агенцията. Тук обаче трябва да се спрем на следното. Тези споразумения се разглеждат в рамките на регламента от 2016 година, който междувременно бе е, подменен, заместен с регламент от 2019 година, на чието аз съм докладчик по този регламент. Това също трябва да бъде отразено в оперативните планове на агенцията. Благодаря. От името на Реню господин Мишел Шмек. Мерси, господин председател. Мерси на докладчика за работата. Ще бъда много кратък. Подкрепяме Реню, подкрепя док, доклада и защото ние смятаме, че ролята на Фронтекс е основна и е, трябва да, раз, да разполагаме с съответния документ, който гарантира прозрачност е, на работата на агенцията са в трети страни. Има няколко дребни пунктове. Има как, както, както казахте, има известни раз, разлики в а, споразумение. В а, с, едното споразумение а, се, спом, се, се споменава възможността да бъдат а, изслушани а, свидетели в случая с споразумението с Черна гора, което това, а това не присъства в споразумението с Сърбия. А, също така в подобен, подобно споразумение би трябвало да има позоваване на международните или европейски документи, свързани с човешките права, като Европейската конвенция за човешки права или, Европейската харта, така че би било, и било, би било добре, ако има позовавания на тези е, международни документи, но при всички случаи аз е, приветствам е, приемането на тези две споразумения и предлагам да ги подкрепим. Ромео Франц. За съжаление него го няма, но може би аз мога да кажа от името на зелените, че ние е, преподкрепяме позицията на докладчика относно прозрачността и клаузите за предпасливост. Разбира се, действията на Фронтекс извън Европейският съюз трябва да бъде да се, да се позовава и да се основава на спазването на разпоредбите на правната рамка. Но и това също трябва да бъде а, включено. Господин Станислав Поцинс, Пучински. Тук ли? Господин Покачини, бихте искали да вземете думата. Няма го, но ние подкрепяме позицията на докладчика. Благодаря. Господин Рего за Гуе. ние не сме съгласни с предложението Frontex да оперира в трети страни и по-специално в този регион, тъй като смятаме, че има нарушение и на европейското право, и на международното хуманитарно право. Благодаря. Maybe we can hear from the Commission. Mr. Oliver Seyfarth, Сега ще дам думата на комисията. Господин Оливер Сейфарт, искате ли да се изкажете? Благодаря. Добро утро. Честита нова година на всички. Както знаете, по време на миграционната криза 2015-16 година балканският маршрут беше използван на широко и тогава нямахме мандат да използваме гранична охрана в трети страни. Ето защо в регламента от 2016 година са законодателите предоставиха възможност да се разположат екипи на територията на трети страни, винаги в, при положение, че за това е дала съгласие третата страна и възоснова на споразумение за статута. Договорихме, както спомена и докладчика, преди влизането в сила – Приключихме преговорите с всички балкански страни преди влизането в сила на новия регламент за гранична и брегова охрана. Целта ни е всички тези пет споразумения въз основа на регламента от 2016 година да влязат в сила и да започне разполагането на екипи до края на тази година. Предстои да видим дали това ще се реализира, тъй като всичко ще зависи от напредъка, постигнат във всички пет страни от Западните Балкани. Важното за нас беше да се съобразим с примерното споразумение за статута, доколкото това е възможно. Но разбира се, преговорите, които всички тези страни изграждаха, следваше своя динамика. Ситуацията в тези страни е различна и съответно интересите им са различни. Независимо от това, комисията успя да запази хоризонталния подход за основните елементи, т.е. имунитет при изпълнение на задачите, разполагане на екипи само по външните граници. Това е регламента от 2016 година. Той е различен от новия регламент – Правомощията на всички екипи са еднакви във всички споразумения. Правилата за компенсиране на щети са едни и същи във всички споразумения. Имаме и разпоредби за основните права във всички споразумения. Що се отнася до основните права, беше споменато, че има една дребна разлика. Например, в споразумението с Сърбия. От една страна Сърбия не искаше да се споменава е, термина gender identity, тъй като този термин не, се, не фигурира в сръбското право. От друга страна, екипите на Frontex са длъжни да спазват европейското законодателство. Ето защо те трябва да се съобразяват с член 10 от директивата за обежището, където се споменава е, изрично gender identity в мобите за обежище. Също така, позоваването на основните права и международното право, което го регулира, смятаме, че това се регулира от член 12 по отношение на международните задължения и тук ние подчертахме, че всички международни задължения приети за западно-балканските страни, като Европейската конвенция по правата на човека, са напълно приложими. Що се отнася до подхода, искаме петте споразумения да влязат в сила до края на настоящата година и сме съгласни с докладчика, че възоснова на общия подход и както казахте, като, хармонизира, като гарантираме хармонизиран подход, ще се съобразяваме с новия регламент за гранична брегова охрана, който влезе в сила през септември и пете споразумения ще се прилагат по хармонизиран начин. Освен това, искаме да изчистим и някои дребни различия в интерес на хармонизацията. Мисля, че това са основните въпроси. Един от докладчиците в Сянка спомена и проблема с свидетелите. по искане на страните от Западните Балкани приехме да се използват национални свидетели при национални процедури. Но беше въведен един допълнителен елемент, но според нас разликата не е кой знае колко голяма. И проблемът е просто допълнение за тази конкретна страна от Западните Балкани. Надявам се, че успях да отговоря на повдигнатите въпроси. Сега, заповядайте. Много благодаря за приноса на докладчите в Сянка. Благодаря също така и на допълнителните сведения и разяснения от страна на Европейската комисия. Аз лично държа да подчертая, че бих искала цялостните действия на агенцията в тези трети страни се основава на тези споразумения за, стату, за статуса. Те ще, доведят, те ще доведят до по-голяма прозрачност, защото така ще гарантира, че, ще, че се спазват основните правила права, както в основа на харта основните права, така и в основа на международният правен режим, всеки път, когато екипи на агенция се разполагат на външните граници. Що се отнася до страните от Западните Балкани, те са непосредствените ни съседи и трябва да подобрим сътрудничеството и доверието с тях. Освен това, европейските перспективи за страните от този регион са важен елемент от по-точното ни сътрудничество, за което ви благодаря. Благодаря ви и очаквам с търпение по-точното ни сътрудничество. Окей. Okay. Благодаря. Ако смятате, че сме изчерпали тази точка, стигаме до следваща точка. Точка 6. Въпрос за писмен отговор към комисията с 18 септември за незаконното използване на базата данни на Шенгенската информационна система от властите на Обединеното кралство. Въпрос зададен от няколко членове на групата Обнови Европа. Нека да изслушаме комисията. Това е въпрос, който сме повдигали неколкократно. Става въпрос за това, че членовете на групата Renew Europe внесоха въпроса на 3 септември, но, не са получи, но няма получен писмен отговор в рамките на 6 седмици, както е предвидено в точка 3 от правило 138 на правилника. С оглед на отсъствието на писмен отговор, поканихме комисията да предостави устен отговор на настоящото заседание. Затова сега давам думата на господин Марк Сулън, който е ръководител на информационните системи за границите, миграцията и сигурността от Европейската комисия, Генерална дирекция вътрешни работи както и Верле Клерхаут. Доколкото разбирам, комисията ще предостави устен отговор на въпроса и ще има възможност депутатите задали въпроса да се изкажат. Ще дам възможности на останалите колеги да се изкажат. Този но тъй като имаме предвидени само 30 минути за тази точка, предлагам когато взимате думата, да не се разпростирате твърде. т.е. предлагам по две минути на колега. Но нека първо да чуем Европейската комисия, която да даде устен отговор на писмения въпрос, зададен от колеги. Благодаря, господин председател. Добро утро на всички. Що се отнася за бавеният отговор на писмения въпрос, комисията поднася искрените си извинения за забавеният отговор на този важен и чувствителен въпрос. Мога да ви уверя, че председателката фон дер се обърна към, с искане към всички комисари да отговарят своевременно на писмените въпроси. Искам да ви уверя, че въпросът ще получи писмен отговор в най-скоро време. Що се отнася до самия въпрос и процеса за оценка? Най-напред искам да спомена, че комисията не е в състояние да, кому... да коментира доклад за оценка на Шенген. Аз не мога да разкривам информация по същината на доклада, но мога да предоставя информация за процедурните стъпки, които бяха предприяти по това досие. Както знаете, посещението за оценка на Шенген в Обединеното кралство се проведе през септември 2017 година. Комисията прие доклада през 2018 година и го предостави на парламента и съвета. На 16 май 2018 година комисията представи основните резултати от оценката на Европейския на работната група за парламентарен контрол върху Шенген на парламента. Работната група за оценка на Шенген излезе с документ от юни 2018 година. Тогава бяха обсъдени варианти за последващи действия. Първият вариант е да се каже, че възоснова на сериозността на положението не могат да се приемат корективни действия и Обединеното красо трябва да бъде а, изключено от ЕСАЯС и второ беше, втория вариант беше да се предложи план за действие реш, реши се да не се изключва Обединеното кралство от Шенгенската информационна система и да се даде възможност Обединеното кралство да представи план за корективни действия. Процеса за оценка в момента е замразен с оглед на процеса за Брексит и подготов и подготовката за евентуално напускане без споразумение. Комисията ще обсъди нов вариант, тъй като Обединеното кралство ще използва системата по време на преходния период миналата година до края на декември 2020 година е, продължава преходния период, който може да бъде продължен с една или две години. Ако това е изявлението на комисията, мога ли да дам е, думата на колегите? Това ли беше от ваша страна? За сега. Нека да изслушаме е, групата Обнови Европа, която внесе въпроса. Тъй като въпросът беше внесен от 20 на депутати, предлагам госпожа Индвелт да се изкаже. Благодаря, господин председател. Най-напред едно да поправя комисията. Не става дума за забавен отговор. Става дума за непредоставен отговор. Очудена съм от отговора. Не искате да коментирате документ, който е публикуван. И ви препоръчвам да го прочетете. Той е шокиращ. Във всяка, на всяка страница се споменават много сериозни недостатъци в в приложението на Шенгенската информационна система. И да, нека да не забравяме, че, не, че става дума за страна, която не е в Шенген, защото не иска да е в Шенген и не иска да и, и напуска Европейския съюз. И заради <clears throat> да, и заради а, и от добро сърце им дадахме достъп до Шенгенската информационна система, а те се държат като каубой факта, че те правят незаконни копия и това е причината, поради която проблемът беше отразен в медиите на всяка страница. И има много сериозни пропуски и недостатъци. Аз бих казала, че това е преднамерена злоупотреба с правото на достъп до системата. Иронията се състои so we give the UK... в липсата на реципрочност. Даваме на Обединеното кралство допстъп до система, в която те не искат да членуват, смятайки, че това ще е полезно за нашата сигурност, тъй като те ще си сътрудничат с нас по правоохранителни дейности и борба с тероризма. Те не го правят. Моята реакция е следната. Вие ни дадахте два варианта. Или да из, ги изключим от Шенгенската информационна система, или да им дадем възможност да предложат план за корективни действия. Знам какъв е моят вариант. Изключете ги още днес. Ако някой се държи по престъпен начин, ние ги хвърляме в затвора. Не му казваме, ами даваме ти малко време, за да предложиш а, корективни действия. Не, нарушаваш закон, отиваш в затвора, точка. И трябва да бъдем критични и към себе си. Честно казано, никога не съм била част от това, но в тази група има група за наблюдение на Шенген. Как е възможно никога да не са установили това? И ако става дума за Обединено кралство и ако комисията така се отнася към Обединеното кралство, какви други нарушения има в други страни? Аз съм шокирана, така че в заключение комисията не ни предостави пълна информация, отказва да поеме своята отговорност за осигуряване на сигурността на Шенгенската информационна система. И тук цитирам доклада. Комисията не изпълнява своите задължения към гражданите. Второ, Обединеното кралство очевидно не дава пет пари за правилата и своите задължения и независимо от това продължава да има достъп до Шенгенската информационна система. И на трето място парламентът не е достатъчно критичен. На четвърто място скоро започваме преговори с Обединеното кралство за бъдещите взаимоотношения ако така гледа комисията на е, взаимоотношението с Обединеното кралство в момент, в който страната е още член на Европейския съюз и е предмет на контрол. Какво говори това за бъдещето, когато няма да членува в Европейския съюз? За мен отговорът е ясен. Изключване от Шенгенската информационна система. Ако това е надежността на, наш, на този партньор, трябва да кажем ясно, че това не е партньор, с когото можем да работим при тези условия. Благодаря. Благодаря, госпожо Инвел. Госпожа Дали искаше думата, давам вие. Напълно, напълно съм съгласна с писмения въпрос. Разочарована съм от отговора на комисията. Аз мисля, че за сега няма данни, че че ще се проведе разследване. Разследването трябва да каже кои британски органи имат копия, кои частни фирми имат копия и кои трети страни разполагат с информацията. Въпросът е изключително сериозен. В писмения въпрос са споменати коментари от комисария Кинг с практически стъпки предприяти от Обединеното кралство, но той казва, че и други държави членки имат проблеми. Аз искам да знам кои са те. Комисията трябва да предостави пълна информация за злоупотребата с данните като член на групата за наблюдение трябва да кажа, че членовете на групата за контрол нямат достъп до информация, която изтече в медиите. Също така отбелязвам, че Джулиан Кинг каза в статията, че това са поверителни е, изкривяване на информацията. Няма нищо поверително. Вътрешния документ трябва да бъде публикуван. Той не е, е поверителен и трябва да видим как то, трябва да проследим процедурата и има нужда от достъп до корективни действия и ако нямаме достъп до пълен достъп до информацията, това не може да стане. Второ, американските граждани, американските власти искат достъп до такава информация. Споменава се, че Вътрешното министерство на Великобритания казва, че това не може да се случи, тъй като те притежават хардуера и правата върху интелектуалната собственост. Ако комисията няма какво да каже тук, това е скандално. Вътре, вътрешно министерство на Великобритания твърди, че има интелектуална собственост върху открадната информация за страна, която предстои да стане трета страна. Комисията трябва да се заеме с въпроса дали комисията реагирала ли е на твърденията за интелектуална собственост и какви мерки са предприели за изчистване на всички копия от информацията и в какви мерки са предприяти за гарантиране на сигурността и ненарушимостта на данните. Благодаря, господин Ципелтин. Именно искам да ви е, помоля да се придържате към отреденото ви време, защото нямаме време. Ще започна с е, обща забележка. Това е още един пример, че и комисията, и парламента не само трябва да помислят за ново законодателство, но трябва да обърнем много повече внимание на прилагането, изпълнението на ангажиментите. Виждаме, че има много пропуски. Софи каза много неща, но искам да се върна към два проблема. Един въпрос към комисията. Какви са общите последици за това? Тук не. Какво означава това? Какво правиме, за да подобриме положението? Какво, какви мерки предприемаме за доброто прилагане на правилата? Комисията трябва да излезе с един сериозен отговор. Какви са разкритията, какви са последиците и какви мерки се предприемат. И второ, що се отнася до Обединеното кралство, много казват, трябва да имаме наистина тесни връзки с Обединеното кралство в областта на сигурността. На какво означава това, когато става дума за незаконно използване на данни? Това тук, е, тук става дума за достъп до база данни на ШИС, ама но, възможно има, да има и достъп до други е, база дан, баз, ман, бази данни, така че трябва да имаме предвид и това в отношенията си с Обединеното кралство. Благодаря, господин е, председател. А, да, а, па, аз мисля, че трябва да, да, да подчертаеме две неща. Тук не става дума само за нарушаване на право на неприкосновеността и сигурността. В крайна това означава същевременно, че Обединеното кралство и не синхронизира данните. Тоест в, е, е, в това е голям риск за, за нашата сигурност. На, на практика те манипулират и, и променят на, на, начина по който функционират цялата база данни, по която се използват данните. Така че това е много голям риск за нашата сигурност. И второ, закъснението на комисията да отговори е наистина нарушение на правата, както и е, комисията е задължена да отговаря на въпросите, които са и подавани. В крайна сметка не става дума за тайни документи, тъй като става дума за нарушаване на европейското законодателство и в никакъв случай тези документи не трябва а, да бъдат а, недостъпни на групата за наблюдение. Така че София е абсолютно права и трябва да, продълж, да продължим да проследяваме. Сега, Що, що се отнася до поверителността на доклада? Може би би трябвало да организираме един семинар при закрити врати, на който наистина да получиме е, необходимите отговори. Така че кажете ни при какви условия може да се е, установи а, е, диалог, тъй като, доколкото разбирам, не, не, не можете да ни отговорите в момента. Сега, госпожа Инвелт ще вземе думата след А, е, и след това комисията ще може да вземе думата. Може би само един допълнителен въпрос към комисията. Тези нарушения бяха установени през 2015 година. Чак през 2017 комисията си дава сметка, че не, не са взети корективни мерки. Защо ще тогава комисията не е решила да, и, да изключи Обединеното кралство от 6? Каква е била причината Европейската комисия да продължава да предоставя достъп на Обединеното кралство до тази база данни, след като те не са взели корективни е, мерки. И в крайна сметка незаконното е, използване е било преднамерено. Защо комисията е продължила да дава достъп на страната? Добре, от името на комисията Бихме искали да знаем, ще вземете ли думата? Thank you, Madam Chair. Thank you for the... Благодаря, госпожо председател. Благодаря за въпросите. Първо, що се отнася до някои изявления. Искаме да подчертаем, че член, члена, който упоменахте, не отговаря на съдържанието на доклада. Там се казва, че сътрудничеството с частни лица или честни фирми може да стане само ако се спазват всички правила, свързани с защита на личните данни в Закона за ШИС се казва също така, че данни не могат да бъдат предоставени на трети страни на меж... на... и на международни организации. И в доклада се каза, че американското правителство не може да иска е, данни от е, частни фирми по силата на Патриот Акт. Що се отнася до коментарите по доклада. Нарушението на правилата за ограничаване на информацията не, не, не означава, че не може да, бъде публикув, да бъдат публикувани части от доклада. Бихме искали да ви припомниме, че доклада беше официално предоставен на парламента и беше обсъждан през май 2018 година в рамките на групата за наблюдение на Шенген. Така че доклада може и е бил обсъждан в този формат. Също така искам да ви припомня, че парламента разполага с всички доклади за оценка на действията в рамките на 6, след като те, са, те биват а, публикувани. Приключихте ли? Пита председателката. Не. И още нещо, което искам да ви припомня. Давайки достъп на Обединеното кралство души с не е решение на комисията и не комисията а, може да реши да а, прекрати достъпа на Обединеното кралство до базата данни решението е било взето от съвета, а не от комисията и съответното друго решение може да бъде взето от съвета. Сега координаторите могат да вземат думата също, ако искате, и групата за наблюдение на Шенген. И а, координаторите ще трябва да да, да помислят по въпроса и при всички случаи аз ви предлагам Позадалите въпрос не са удовлетворени от отговорите, така че те би трябвало заедно с координаторите да помислят какви мерки да предприемат, за да можем да напреднем в, по този въпрос и да получиме наистина по-добри отговори. Благодаря на всички участващи и на комисията и минаваме към точка 7. Става дума за мисията за наблюдение в Лисабон в Европейската агенция за мониторинг на наркотиците и наркоманията. Както знаете, по силата на регламента и на вътрешния правилник Европейската Европейският парламент може да изпраща на всеки две, две години мисия в съответните агенции. Госпожа Кненичи беше пред, ръководител на а, делегацията и тя изработи и доклада относно мисията на Европейския парламент в Лисабон. Благодаря, госпожо председател. На 30 и 31 октомври групата Либе е, комисия, делегация от комисията Либе посети Лисабон а, е, не, не всички успяха да участват в мисията. Заедно с това мисията се проведе много добре, благодарение на, човеща, на чудесната организация от персонала на обсерваторията и под ръководството на ръководители, благодарение на чудесната работа на секретарията на комисията Либе. И искам да благодаря и на секретарията на комисията Либе. Искам да благодаря и на политическите съветници, на политическите групи, които участваха и дадоха ценен принос в работата, която извършихме. Мисията се проведе 3 години след предишната и беше възможност да обсъдим свършената работа, прилаганата методология от обсерваторията, но също така и успяхме да получим представа за разпространението на зависимостта е, от дрогите в Европа и използването на нови вещества. В, първия ден се занимахме с зависимостта. Има увеличение на броя на смъртните случаи в резултат на използване на е, наркотици. най-разпространената най-разпространеното вещество в Европа е канабиса и хероина. Това са дроги, които водят до голям брой смъртни случаи. Над 8000 и всъщност бройката нараства до 920 хиляди, ако вземем Норвегия и Турция. Увеличава се употребата на нови психоактивни вещества от 2017 година. Те се следят обсерваторията броят на случаите е, се увеличава и на пазара непрекъснато е, се появяват нови вещества. Обикновено вещества се използват е, в медицината и ако се използват по неподходящ начин, стават психоактивни активно вещество, което се пуска на пазара чрез незаконните пазари онлайн. Много малките дози, за съжаление, са особено опасни за здравето но за съжаление те се продават много лесни, защото става дума за много малки дози. През 2017 година бяха иззети 130 хиляди дози. Произходът на веществата се, управля, се управлява от организираната премишеност. Е, всъщност происходът е Африка и има и нови страни, и Индия и по-конкретно Китай. Е, Китай е страна на происход и на производство почти на индустриално ниво. Представена беше много ясна рамка на типологията на използването и разпространението на веществата на европейска територия. По време на втория ден разгледахме конкретно дейността на обсерваторията и също така обсъдихме и бюджета на обсерваторията. Е, обсерваторията се наблюдава и оценява от комисията. Оценката се прави на всеки 6 години. Външната оценка потвърди, че Европейската обсерватория функционира много добре и също така бяха беше показано, че има допълнителни резерви за подобряване на дейността, като се подобри видимостта на дейността. Тя състои в предоставяне на информация и разпространение на информацията и документите, разработвани от обсерваторията в, в по-широк план. може да се разшири обхвата на дейността на агенцията. В някои европейски страни и в Португалия подходът и зависимостта върви подход, новият подход даде свои резултати през 2020 година. Бюджета на обсерваторията е, остава стабилен, въпреки че разходите за служителите се увеличиха. Това не, не създаде трудности в дейността на обсерваторията. Тя продължава да, да работи, да върши добра работа, независимо от това, че средствата са ограничени и в заключение, аз мятам, че можем да кажем, че мисията ни даде възможност да установим, че обсерваторията функционира много добре, че се прилага чудесна методология. Също така успяхме да установим, че вършената работа е много дава ценен принос в разработването на политиката за борба срещу трафика на наркотици, тъй като, се, тъй като информацията е надежна, прецизна и точна. Имахме възможност да установим, че е много важно да се запази нивото на финансирането и финансирането трябва да се запази при следващата многодишна финансова рамка. Финансирането евентуално трябва да се увеличи, тъй като се увеличава и броя на задачите. Също така и в заключение в, е, по време на срещите стана ясно, че през последните години има увеличение на на наркозависимостта, което има драматични последици и ръководителката на Европол Катрин Де Бол и на, това можем да прочетем в доклад, който ще бъде представен през януари че пазара на наркотици е се използва от организираната промишленост е, за извършването на нови форми на организирана престъпност. Има е, нужда от е, нова политика в интерес на здравето тъй като наркотиците са особено вредни за младите. Също така е необходимо да се борим срещу търговията с наркотици, защото тя, тя засилва организираната престъпност. Благодаря, госпожо Киничи. Благодаря ви много за този така задълбочен и обширен доклад за това, че ни обяснихте работата на агенция. Доколкото разбираме, неща, нещата върват добре. Агенцията има, разбира се, възможност да усъвършенства своята работа, ако разполага с повече средства. Благодаря ви и за данните и цифрите, които ни предоставихте относно наркоманията, смъртните случаи. Това, това, това дава една така по-цялостна картина за този толкова сложен проблем, който е за проблем за много страни, включително и за това, че много, много млади хора е, страдат или са жертви на мултинаркомания. Някой иска ли да вземе думата? Да, имате думата. Uh, uh, Благодаря ви, госпожо председател. Наскоро прочетох Европейският доклад за пазара на наркотиците от 2019 година. Този документ беше публикуван от Центъра за наркоманиите и това наистина е отличен документ и съм напълно съгласна, че Център върши отлична работа но сред различните изводи в доклада става ясно, че кокаинът отново много се разпространява в Европейския съюз, а Полша, моята страна, е най-големият пазар за кокаин в Източна Европа. Докладът доклада също така се отбелязва, че властите противодействат и че количеството кокаин на разположение в Европа достигна до рекордни рекордни стойности. Едновременно с това Полша е докладвала само за 9 случая на задържане на кокаин през 2017 година и не е докладвала нищо от тогава насам. Така че, може би имате някакъв коментар по въпроса. И как центъра може да допринесе за по-добро докладване от страна на правоподлагащите органи, държавите членки, в частност предвид този пример с Польша. Eh, ha pedido también la palabra el señor Арвани. Господин ти си искаше думата. Имате думата. Sorry, кали хроня. Ήθελα να σας πω από την καρδιά μου. Ε, είμαι... Добър ден и честита на година на всички. За съжаление, не можах да взема участие в а, тази мисия, защото бях болен по това време, но бих искал да споделя личния си опит с вас. Член съм на групата за наблюдение към Центъра за наблюдение на, на команиите на, на команиите и също така съм съветника към гръцкият орган, занимаващ се с наркотиците. И мога да ви кажа, че центъра е чудесен инструмент, включително и чрез разработването на програми за лечение на наркоманиите в различни държави членки. Те са много полезни за разработване на националните стратегии за справяне с зависимостта от наркотиците. Лично познавам също така директора на центъра и служителите и напълно им се доверявам. Само няколко думи за това, което ни предстои през едните пет години. Държа да че се развива, но се засилва едно ново явление в а, Европа и в частност в страните на засегнати финансовата криза, а именно за мултинаркоманията или полинаркоманията или политоксикоманията. Това са хора, които поради невъзможността да си платят дозите, започват да смесват различни вещества, с които и алкохол, например, което води до развиване на множествена зависимост и случаите, всъщност състоянието на тези хора по този начин допълнително се влушава. Искам също така да се спра и на проблемът с синтетичните наркотици. Особено сериозен е този проблем в Гърция. Бих се рад... Ще се радвам, ако център започне да занимава с другите видове замиси... зависимости, като например хазартната зависимост, зависимостта към интернет и множествените зависимости. Пак подчертавам, центъра върши отлична работа. Ние дори предложихме увеличаване на бюджета му и смятам, че паралелно с а, инструменти, с които той разполага в момента, ние трябва да се добием с единен европейски модел, който не даде възможност да, да се справим с този толкова сложен проблем. Само момент, госпожо председател. Знам, че в Гърция младите, дори деца на 12 години вече са зависими от наркотици. Но ай, мажи. Добре, ако няма повече желаящи да вземат думата, още веднъж благодарим на госпожа Киничи за отличният доклад. Благодаря и на всички за изказванията и експертизата на господин Арванитис постави много важни въпроси. А сега минаваме към следващата точка от дневния ред, точка 8 и става дума за резултатите от АТА хок посещението в Малта през декември. Госпожа Инвелт, която ръководеше е, тази е, делегация, тази мисия, ще ни представи работата на мисията. Благодаря госпожа госпожо председател. Мисля, че мога да бъда доста лаконична. Ще обобщя накратко каква работа свърши нашата делегация от повечето на посещение се проведе дебат и беше прията резолюция на 18 декември, т.е. вече си извадихме заключенията от това посещение, но все пак смятам, че е добре да припомним в на нашата комисия как се стигна до сформирането на тази делегация, каква беше програмата и каква беше методът ни на работа. Но най-напред държа да благодаря на секретарята. Те наистина свършиха истинско чудо. Буквално за няколко дни успяха да уредят цялата цялото посещение. и Програмата беше отлична, така че наистина държа да им благодаря за а, усилията. Причината да да направим това толкова, посещение с толкова кратко предизвестие беше драматичните развитие на полицейското разследване на убийството на Дафна Каруана Галиция. Възнамерявахме да организираме посещението в Малта, тъй или иначе, но на по-късен етап. Но решихме, че е много важно да посетим страната точно в този момент по две причини. Първо, за да разберем а, от първа ръка какво се случва там и смятам, че основната цел на подобни посещения, на подобни делегации не е само да се разговаря с хората на мястото, но и да отправи много ясно послание от името на Европейския съюз, че Темата ни вълнува, че сме обезпокоени и че следим отблизо какво се случва. Срещнахме се с министър-председателя, заместник министър-председателя, министърът на правосъдието, в вторник сутринта срещахме се с президента, с главния прокурор, с ръководителя на полицейските сили и с неговият екип и в частност с служителя, ръководещ разследването на убийството. Разговаряхме също така с председателят на парламента, с ръководителят на опозицията, с омбудсмана разговаряхме и с членове на и представители на семейството на Дафна Круана Галиция, с активисти, НПО, журналисти и с адвокат, представители на адвокатската камера. Програмата беше наистина много натоварена, но ни даде възможност да си зададем на обща представа за положението. Какви са заключенията ни Едно от важните заключения, безспорно, е факта, че най-накрая има значителен напредък в разследването на убийството, но едновременно с това има много притеснителна липса на напредък в свързаните разследвания към други лица, които действително представляват интерес. Видяхме, между другото, че от посещението ни насам беше посега допълнителен напредък, но също така стана ясно, че там, където трябва да има по-голям напредък, това не се случва. Също така изразихме притесненията си относно позицията на министър-председателя. Той а, обяви, че ще напусне поста си след няколко дни, но ние сметнахме, аз лично продължавам да смятам, че факта, че той остана на поста си още няколко седмици беше много сериозна заплаха за надежността на разследването и поведението ми от тогава насам никак не а, облегчил и притесненията ми. Също така настояваме за независимо разследване, което, доведе, което беше създадено между време, но и доведе до събиране на нови свидетелски показания. Отбелязахме си също така много положителната роля на присъствието на служители на Европол на място – Отбелязахме също така фактът, е, че последващите действия на препоръките на Венецианската комисия са на лице, но бихме искали да се ускори процесът и да има конкретни последващи действия, но се радваме, че пак процесът започна. Както вече казах, установихме липсата на напредък в разследванията в случаи на изпиране на пари, корупция и други свързани с тях престъпления и в частност разследванията на някои особи лица, представляват особено голям интерес, е притеснителна. Изказахме притесненията си относно свободата на медиите и безопасността на журналистите, които разбира се са тясно взаимно свързани. И накрая, въз основа на изводите от направени по време на това посещение, на другите посещения и на предишни е, документи в рамките на е, процедурата за наблюдение. Подчертаваме молбата, правена еднократно от Европейския парламент към Европейската комисия да започне незабавно официални преговори с Малта в рамките на рамката за върховенство на закона. И това не се е случило към момента, въпреки че Европейската комисия изказа своите безпокойства и изпрати писмо към малтийското правителство. Това вече е повече, колкото успя да постигне Бъдещата комисия за две години и половина, така че има някакъв напредък но ни се струва, че мерките на Европейската комисия продължават да са доста скромни към момента. И накрая, след като се завърнахме, изпратихме две писма, едното на комисията с това послание. Също така отправихме писмо и към съвета, защото няколко дни по-късно държавните присъдните ръководители се събраха в формата на Европейския съвет. Един от тези ръководители беше самият господин Йозеф Мускат. И ние поискахме от, от Европейския съвет да вземе предвид този факт, но Европейския съвет, разбира се, напълно пренебрегна наше своето писмо, както обикновено прави. Надявам се обаче поне да бъдат така любезни да отговорят писменно на нашето писмо, за да ни обяснят с какви доводи са е, решили да не повдигат е, въпроса. Това беше моят, е, това беше, което имаха да кажа. Благодаря на членовете на делегацията за това, че взеха участие с толкова кратко предизвестие. Също така им благодаря, защото въпреки, че идваме от различни политически спект, спектри и че има безпълно безскоро, безпълно чувствителни теми. Като цяло успяхме да работим доста добре заедно, за което благодаря най-искрено на колегите. Благодаря ви за това, че не поставихте доклада си, госпожо Интфелд. Както забелязахте, трябваше да ви напусна за малко, защото има друг ангажимент, който нямаше как да отменя. Ангажимент в качеството ми на член на Европейския парламент, така че благодаря на заместник председателят ни. The chair for this while and of course I also would like to take the chance. Също така бих искал да възползвам да си възможността да благодаря на секретарията за цялата работа, която върши, която свърши в подготовката на делегацията и за това, че не прави възможно провеждането на това работно посещение на комисията Либе в толкова кратки срокове. Така че благодарим наистина за цялата логистична организация. Секретарят се справи с задачата наистина толкова бързо, при толкова тежки условия. А сега давам думата на останалите членове на делегацията, които присъстват на днешното заседание на комисията Либе. Можем да започнем, може би, с колегата Мецола. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на Софи и на всички членове на делегацията за искреното сътрудничество. И бих искал да се присъединя към благодарности, отправени от вас и от Софи, към всички наши сътрудници и, а, и членове на секретарията, които работиха ден и денонощно, за да могат да организират тази а, мисия, която беше толкова наситена от а това, което се случи от там до нататък, беше сюрреалистично. Убийството на Дафна на Галиси и последващите опити за паркирането ми бяха пряко свързани с кабинета на министър-председателя и това какво случва в Малта никой не знае. Министър-председателят заяви, че ще подаде оставка ще напусне поста си на тази седмица, но той е, използва последните две години, както използва последните 4 години, за да засили своето влияние и да отслаби си ни една след друга. От тогава на сами гражданите и НПО протестират по улиците всяка държава, са съвсем естествени искания за, за справедливост. Синят на Дафриката на Гразиция Андрю каза, че няма как да има правосъд... справедливост, като няма пълна прозрачност и всички не бъдат товарни под отговорност и той е напълно прав. Междувременно бяхме резолюция на последното заседание е, на парламента, като изградихме всички проблеми в Малта, слабостите и попуските в Конституцията, начина по който се гарантира изпълнението на Конституцията, състава на парламента, назначаването на директор на полицейските служби и мерки, които трябва да се предприемат, за да се сложи край на продажбите на паспорти в Малта. Също така Европейският парламент изказва своята подкрепа за малтийското население, което трябва да се възстанови от екстремната политическа поляризираност по време на режима на Мускат. Но това все още не е достатъчно, защото Европейският съюз трябва да подобри общата си рамка за подкрепа на върховството на законните държави и членки. Дали с нова рамка за върховството на закона или с друга рамка или с друг свой вид мерки за защита на журналистите. И ние тук в Европейския парламент трябва да гарантираме, че ще настъпи наистина радикална и бърза промяна. Така че благодаря на всички сътрудници, които направиха това посещение възможно. Благодаря на колегите за това, че показаха нужната гъвкавост, че дойдоха за да се опитат какво се случва в Малта. Благодаря ви за подкрепата и за това, че успяхме да приемем резолюцията с толкова огромно мнозинство в Европейския парламент през месец декември. Тази резолюция наистина отправи много силно послание на солидарност към малтийският народ знам колко път колко големи предизвикателства изправя на моята страда, но все пак оставам оптимист, че успеем да се справим с тях. Благодаря ви, госпожо Мецола. А сега давам думата на останалите членове на нашата делегация. Госпожо Зипо, имате думата. Много ви благодаря, господин председател. Най-напред, и аз на своя страна бих искала да благодаря на всички. Знаем, че мисията беше организирана в много кратки срокове трябваше да се свърши много работа за много малко време от секретарията, от политическите съветници, от всички служители. И това беше огромно предизвикателство. Огромно предизвикателство беше и работата след мисията. Докладът трябваше да бъде изготвен още в петък след връщането ни, което беше още много допълнителна работа. Така че благодаря на всички наши сътрудници, които допринесоха за осъществяването на тази мисия. Благодаря така на всички колеги, които взеха участие в посещението. Макар, че по някои отношения политическите ни виждания се разминаваха. Като цяло атмосферата на, на делегацията беше добра и като цяло мисля, че добре се справихме с задачата си. А в рамките на днешния дебат бих искал да подчертая това, като каза и колегата Софи Интвел, В известен смисъл няма смисъл да навлизаме отново в подробности, макар че едва днес обсъждаме доклада от посещението, последиците от заключенията, направени по време на това посещение, вече бяха отразени в резолюцията, която приехме през месец декември. Както вече беше казано, вече започна работа за промяна на Конституцията и на законовата уредба, но може би няма да е зле и Европейската комисия да следи напредъка, за да се гарантира, че той ще бъде достатъчно бърз и ефикасен. Също така подкрепяме разследванията, които се водят от страна на малтийските власти, особено по отношение на трансграничните измерения. За нас е много важно да се разгледа и трансграничното измерение, за да се постигне всички напредък във всички тези разследвания. Няма какво повече да добавя днес. Всички взехме участие в дебата в пленарната зала през месец декември, но безспорно ще трябва да се върнем отново на темата след няколко месеца, когато са налице първите резултати от всички предприяти сега инициативи. А към момента бих искала да благодаря отново на всичко, които принесоха за успешното провеждане на тази мисия. Трябва да видим също така и какви изводи може да си направим от това, което вече знаем, от какви промени искаме да видим и да а, и си извадим изводи, какви ще бъдат последици за цялостното положение в Европейския съюз, както по отношение на свободата на медиите, така и по отношение на свободата на гражданското общество, но също така фактът, е, че какви са последиците за изпирането на пари и случаите на корупция и как вой въздействието за всички останали държави членки. Знаем колко е специфично положението в Малта, но за съжаление тези проблеми са много по-широко разпространени. Благодаря ви, сега Канко има думата. Благодаря ви и аз бих искала да благодаря на секретарията на ком... комисията Либе за ефикасността. Благодаря на политическите сътрудници от нашата политическа група. Благодаря на всички колеги, които взеха участие в делегацията и в частност ръководителя на делегацията. Благодаря на всички ви за доброто сътрудничество и професионализъм, проявени по време на това посещение за установяване на фактите. Вече всички разполагаме с конкретните факти и всички знаем колко сериозно беше и продължава да бъде положението в Малта и колко спешни мерки трябва да бъдат предприяти, както каза и колегата Мецола. Основната цел на, на това посещение беше да установим фактите и да гарантираме, че си очаква всяка държава членка да спазва най-високите стандарти за борба с корупцията и трябва да гарантираме, че изискванията за върховенство на закона и борба с корупцията се прилагат в целият Европейски съюз. Надяваме се този доклад да донесе важна сведения за нашата комисия и за всички европейски институции. Тази комисия без това, тази мисия безспорно няма да е край на работата ни по темата. Безспорно ни чака още много дълъг път преди да се възстанови доверието в малтийските власти. И накрая Много е важно да се отбележи, че, тези, че целта на тези мисии е установяване на фактите. Ние не сме нито съдии, нито членове на съдебно жури. Да, ние сме политици, но целта на този вид мисии не е да печелим политически точки, а да открием, да установим фактите, за да можем надежно да направим оценка дали е, се прилага ефикасно закона или не. И трябва и за бъдеще се придържаме към тези принципи. Най-важно е да се гарантира справедливост за членовете на семейството на Дафна на Галиция, които вече прекалено много изстрадаха. Трябва да подкрепим Малта като цяло. Благодаря ви. And I see also in... Благодаря. Куе. Благодаря, господин Аменитис от Куе. Благодаря, господин председател. Αποστολή Стелиос Кулоглу, διότι είχε ασχοληθεί δημοσιο... Αστέλιος Кулоглу, участва от а, наше име в а, тази мисия, защото той е журналист и аз самия съм журналист. Така че ние решихме, че е по-добре да изпратим журналист, който по-добре разбира въпрос. Той в момента участва в заседание на делегацията с Иран. Аз го замествам. Искам от негово име да благодаря на Софи Интвелт, която отлично ръководи мисията. На, на, наистина, ние високо ценим работата с нея. Казвам го като член на ГУЕК. На ГУЕМ след убийството на малтийската журналистка и словашкият журналист трябваше да се вземат мерки. Не могат журналисти да стават жертви на интереси на различни кръгове. Затова трябва разследването да бъде е, много задълбочено. Софи и другите колеги са е, прави. Трябва да продължим да наблюдаваме работата на властите в Малта и въобще положението в Малта. Има ли други, които желаят да коментират или да кажат е, няколко думи? Да, имате думата. Бих искала да всем да да кажа няколко думи от общ характер. Преди да стана европейски депутат, бях съвместник комисар по човешките права в Полша. И в, в, в моята, стра, моята страна Имаше много опити да се реагира, но като, като, като цяло ам, решение на бе намерено на въпроса. Виждаме, че и в Малта все още проблемите не могат да се решат. Виждаме, че дори за задвижването на член 7 в Унгария и в Полша не, не доведе до нищо. Аз мисля, че новото а, правителство или отговорните лица трябва първо да се погрижат да има извършителите да бъдат изправени през съда, но също така да се предвидат и някакви финансови инструменти за задължаване на държавите да спазват върховенството на закона. Госпожа Ентфелд, да, не можем да говорим за Европейския съюз като цяло. Парламента винаги е много активен, понякога и комисията е активни, но основният проблем е съвета. Съвета не хае за човешките права и върховенството на закона в Европейския съюз. Така че, може би, нашият председател трябва да напише и да, да припомни нас на, на съвета. А, ако, ако, ако, ако, ако се изпомняте, зададахме им въпроса, защо въпросът с Малта не беше записан в дневния ред на а, съвета. А, е, нека да ви отговоря. Да, благодаря ви, че ми припомнихте. аз ще участвам в пър, първият съвет по, на вътрешни работи по време на хрватското председателство и ще повдигна въпросите свързани с спазването на върховенството на закона. Виждам, че има и представител на комисията в залата. Искате ли да кажете няколко думи? Да, имате думата. Благодаря, господин председател, господин Габрядис от Генерална дирекция правосъдие. Да, наистина Дидие Рендер се изпрати писмо на министра на правосъдието в Малта, в който бяха повдигнати съответните въпроси. Ние продължаваме да следим отблизо събитията в Малта в рамките на европейският семестър и ако се наложи, ще предприемем необходимите мерки. And, uh, if there's any other comment to Имате ли някакви други коментари? Ако не, ще приключим до тук с доклада на адхок делегацията в Малта. И още веднъж благодарим на всички служби и наши съветници, които спомогнаха за организирането на тази на тази мисия. Следващата точка от, гледна, от дневния ред е много деликатна. Става а, дума за щита за лични данни. Имаме а, изказване от страна на комисията и от Европейският орган за защита на личните данни, но тъй като е, точката бе предвидена за 11 часа, все още представителите на комисията и органа не са в залата, така че обявявам почивка до 11 часа. Добре дошли. Отново благодари. Благодаря на унези, които не бяха тук в 9 часа. Честита нова година! Сега продължаваме своята работа. Очаквахме своите гост-оратори. Те дойдоха и можем да започнем работа по точка 9, която е щит за личните данни в отношенията между ЕСА и САЩ, трети годишен съвместен преглед. Ще изслушаме изложение на комисията. Тук е Михаил Ван Флетерен. А не, извинявайте, извинявайте, казва председателят Бруно Дженкарели от Генерална дирекция правосъдие който ще представи доклада на комисията и след това ще изслушаме госпожа Лиза Мари Ланге от германския орган защита на данните в провинция Хесен и господин Франсуа Пелегрини от френският орган за защита на личните данни. Най-напред ще дам думата на господин Джен Карели благодаря, госпожи и господа. Честита нова година на всички. Радвам се, че съм тук с колегите си, за да представя актуална информация за щита за личните данни. Както знаем, щитът включва предаването на голям обем търговски данни на Съединените щати в цифровата епоха. Тези данни са изключително ценни за всяка област от търговията за личните взаимоотношения. И именно заради големия обем се създаде този щит. Той включва всички случаи, в които се прехвърлят европейски данни в Съединените щати над 500 фирми се подложиха на задължения защита на личните данни. В отсъствието на федерален закон в САЩ не биха били приложими Щитате първия инструмент, договорен с чуждестранен партньор, в който получихме ангажименти за събиране на лични данни, в това число и за нуждите на националната сигурност. На международно ниво се провеждат разследвания при оплаквания. Възниква въпроса и за значимостта на промените. Някои от вас повдигат въпроса, но нека не подценяваме постигнатия напредък. Защита на личните данни се превърна в ключов аспект на диалога ни с САЩ. И е, тук включваме и достъпа на публичните власти до данните. Както знаете, третия годишен преглед на рамката беше през есента и комисията излезе с доклад на 23 октомври. Чухте е, от генералния директор щита на потребителите за процес и основните констатации. Това, което искам да подчертая, са няколко важни аспекти. Що се отнася до участието, щитът е успех през последната година. 5000 фирми се присъединиха и сега са обвързани в задълженията. Това е сериозен брой. 5000 фирми е повече от първите, които се присъединиха в началото. Това са както американски фирми и е, филиали на европейски фирми. Е, е, това са фирми като Louis Vuitton, Audi. Щитът е много важен инструмент за фирмите, които работят в е, Европейския съюз, които разчитат на този инструмент, за да предават данни на своите партньори и реклами в САЩ. Третият преглед показа, че има напредък, особено по отношение на формулираните препоръки, както и тревогите, изразени от парламента. Например, назначен е омбудсман, но също така очевидно механизмът функционира на практика. Процедурата беше задействана за първ път миналата година – освен това, прегледа потвърди, че омбудсманът не работи е, самостоятелно, сътрудничи, в това число и с съдебни органи. Ако омбудсманът е, установи, че има нарушение на основното законодателство, се издава специална заповед е, за коригиране на нарушението. Също така, главният инспектор на разузнавателния комитет системно получава информация за всяка жалба и провежда свои разследвания. Председателят, бихте ли а, забавили малко темпото, защото получихме оплаквания от преводачите? И така, стана ясно, че генералният инспектор на разузнавателния комитет системно получава информация за всяко оплакване до омбудсмана и провежда своя оценка. И това е същият главен инспектор, който е, подаде информацията в основата на която е процедурата по отстраняване на президента. Ако оплакването покаже, ако проверката покаже, че данните са били събирани незаконно, тези данни биват заличени от разнователните доклади. В други случаи лице в Европейския съюз, всяко лице в Европейския съюз може да получи разрешение данните му да бъдат заличени. Споменавам тази информация, защото тя е свързана с въпроси, които преди сте задавали за функционирането и правомощията на омбудсмана. По време на прегледа анализирахме начина по който фирмите спазват задълженията и как се следи за спазването. Отбелязахме и тук напредък, особено американските власти провеждат системни проверки за съответствие. Например, Министерството на търговията провежда месечни проверки върху извадка от 13 фирми, които участват в щита за лични данни. По този начин бяха установени и коригирани някои нарушения. Освен това, и това разбира се е много важно за нас, прегледът показа, че европейците използват все по-често механизма за защита, предоставен от рамката, за да упражнят своите права, правото на достъп или правото на корекция. Тези аспекти не се споменават често, но тук говорим за ежедневното функциониране на рамката и това говори за ползата на щита за европейците. За да се направи оценка на ефективността на рамката, трябва да имаме предвид, че щита за личните данни не функционира във вакуум, а е част от по-широк контекст, от една, един по-широк контекст защита на личните данни в САЩ. И това е област, в която е, виждаме, че има положителни промени няколко примера. В, е, има значителна законодателна дейност в областта на личните данни и личната неприкосновеност в е, САЩ. Това са неща, които бяха немислими само до пред няколко години. Е, Конгресът обсъжда федерално законодателство за защита на личните данни. В Калифорния преди няколко дни бяха приети и влязоха в сила правила за защита на личните данни. Това е на законодателно ниво. Това, което е по-важно за нас, че правоохранителната дейност през последната година се засили. Например, Федералната комисия за търговията наложи е, глоби в няколко случая, в това число 5 милиона глоба върху а, Фейсбук. И беше наложена глоба от 575 хиляди върху Кембридж Аналитика заради събирането на данните. Това разбира се е сериозен напредък и се надявам, че и, в тази, и от тази част на Атлантика ще има подобни примери. Използват се алгоритми и това е много важно в област, в контекста на изкуствения интелект. Американският, Американското министерство на жилищната политика и обвини и глоби Фейсбук заради използването на алгоритъм. Също така разчитаме много често върху личните данни. Знаете, че има орган, който контролира разнователните фирми. в областта националната сигурност, главните инспектори изиграха много важна роля, особено във връзка с разследванията на ФБР при евентуална намеса в изборите. Не всички тези примери имат пряко отношение към щита, те говорят за добре функционираща система на възпиращи и проверяващи механизми. Сега да се върна на рамката. Последния преглед говори за това, че рамката функционира добре. Ние с този преглед установяваме къде има добри резултати и къде не и какви мерки трябва да предприемем. Комисията идентифицира конкретни стъпки, които трябва да бъдат предприяти. Например, в доклада се казва, че редовните проверки от Министерство на търговията следва да се съсредоточи върху дейността на при обработка на данните получени в фирми от, от Европа. Също така трябва да се споделя информация за разследвания. Това би било полезно и за двете страни, тъй като правоохранителните органи и в САЩ и в Европа често се сблъскват с подобни проблеми. В заключение, през първите години сме свидетели на сериозен напредък. Има обаче и аспекти, в които има нужда от промени. Трябва да отчетем, че предстоят предстои законодателно, предстои а, дело становището на генералния а, адвокат. А, генералният адвокат е преценил, че а, има редица елементи, свързани с защита на личните данни. Ако съдът реши, че трябва да настъпят промени в щита, те ще трябва да се направят. Накрая искам да благодаря на Европейския съвет за защита на данните и на Европейския парламент за приноса им към процеса на преглед. Разбира се, между нас има някои различия, но опит от последните години показват, че съвместната работа е полезна за гражданите в изпълнението на защита, но също така и по отношение на променящия се пейзаж в областта на личните данни. С това ви благодаря и очаквам да проведем дискусия. Благодаря господин Джанкарели. Нека да чуем представителите на Европейския съвет за по защита на данните. Най-напред думата ще вземе госпожа Лиза Мария Ланге, която представлява германския орган за защита на личните данни. И след това господин Франсуа Пелегрини от френският орган за защита на личните данни. Благодаря, господин председател, за възможността да представим работата по щита. Сега, ако трябва, преди да навляза в подробностите, искам да кажа за това как беше организиран прегледа. В него участват 8 представители от Европейския съюз, представители от Австрия, България, Франция, Германия, Унгария. Поех задачата за преглед на щита на щита за личните данни, ние разгледахме щита от две гледни точки. Първо, дали текста се прилагат по предвидения начин си също така анализираме самия текст, имайки предвид изискванията, проистичащи от регламент защита на личните данни, харта за основни прави. В изложението ние ще се съобразим с структурата на доклада и аз ще ви представя основните аспекти на констатациите и след това колегата Франсуа Пелегрини ще представи дейността на публичните органи при предаването на данните. От търговска гледна точка основният проблем е липсата на контрол и изпълнение. Тук става дума за мерки предприяти от Министерство на търговията и Федералната комисия за търговията. Министерство на търговията администрира списък с самосертифициращи се организации и подобриха процедурите и проверките. Също така, Министерство на търговията въведе случайни проверки на организации, но всички проверки обръща внимание на предимно формални аспекти, като това дали е пълна политиката, дали организацията откликва на проблемите и доколко е пълен вебсайта. Също така, комисията положи усилия върху правоохранителна дейност, стандартната процедура – се отнасят въпроси към комисията и след това се провеждат проверки и извърши нарушения. Комисията не може да споделя своята стратегия и тези мерки са насочени към формални аспекти, като сроковете за извършване на сертификацията. Всички проверки не навлизат в същината като пропорционалност, ограничаване на целта и необходимостта. С други думи, няма проверки по същество. Също така няма. Оказва се, че няма оплаквания и голям брой от случаите не, не се проверяват. Има един проблем, свързан с предаването на информация. Защита на. Когато данните се предават, те трябва да се придружават със съответна гаранция и защита. Ето защо този принцип трябва да се прилага. Въпреки, че щитът е механизъм за самосертифициране, дава възможност Министерството на търговията да прилага съответните правомощи. Сега ще дам думата на колегата. Uh, благодаря ви, уважаеми членове на Европейския парламент. Сега ще ви представя изводите ни, свързани с достъпа от страна на публичните власти към данните, които са прехвърлени към Съединените щати в рамките на щита. На първо място установихме някои значителни подобрения в сравнение с предишният преглед. На първо място беше обявен последният липсващ член на надзорният съвет Пит Кроп и назначаването на господин Кит Крах като постоянен омбудсман в рамките на механизма на 18 януари 2019 година. Въпреки това, някои от основните е, поводи за притеснения от подишните доклади все още не са разрешени изцяло. Те са свързани с четири основни въпроса. На първо място е самият процес на събиране на данните, на второ място надзора на този процес, на трето място наличието на ефикасна възможност за съдебна разрешаване на споровете и на, на последно място е механизма на омбудсмана. С няколко думи ще се спра на основните теми, тъй като разбира се на ваше разположение за по-нататъчни въпроси. По първата тема, а именно събирането на данните в рамките на различните програми за наблюдение, Поставят се различни въпроси. На първо място е свързана с член 702 от разпоредбите, според нас имаме нужда от по-ясни критерии, като например за конкретните цели и въпроса дали отделни лица или цели групи могат да бъдат обект на наблюдение. Също така се иска, изисква по- надзорна оценка екс-анте на лицата или групите, които ще бъдат обект на наблюдението. Поради ограниченията, на, ограничен достъп, който имаме до данни, не можем да изключим, че може би продължава да има съместен достъп до данни в рамките на тези разпоредби по следващият метод за сътрудничество. Надзорният свет смята, че са на лице разпоредби и че Указ 12333 попада в приложното поле на щита. По въпроса за предпасните механизми, предвидени в Президентска директива номер 28 е, е, предвижда се изисквания за спазване на разпоредбите е, в директивата, но трябва да отбележим, че тези разпоредби не засягат разпоредбите за наблюдение, които дава възможност за колективно събиране на данни. Тоест се прилага към 702 член две от Закона за надзор върху външното разузнаване. В Президентска директива 28 се споменават определените случаи, в които може да се събират лични данни, но освен това в, в точка под линия номер 5 има и допълнителен критерий улесняване на колективното наблюдение в случай на разнователни нужди. След като проведохме дискусии с събеседници Съединените щати, останахме с впечатлението, че могат да се събират амблок данни в съгласно цените в раздел 2, ако целта е временно да се създаде ам, критерии за подбора на даден цел. И тези разпоредби означават в крайна сметка, че има допълнително основание за събиране на блокове от данни и тъй като не можем да направим оценка на понятието временен, се оказва, че ще продължава събирането на данни по този начин, докато не бъде идентифициран целта на наблюдението или голямото лице. Освен това се оказва, че Тези разпоредби не могат да бъдат обжалвани от отделни лица пред американски съдебни органи. Отбелязва се, че вече е създадена изчерпателна структура, съставена от различни елементи, които са налице независимо от общността на разнователните служби, като става въпрос за служители, ще личните данни в различните министерства, данъчните власти и Конгреса, като това не е чепатен списък на участниците. Всички притеснения по темата са свързани основно с липсата или на продукти, или когато съществуват продукти от тези процеси на надзор, те не са достъпни, независимо дали достъпът е ця... за цялостен или за ограничен достъп. В частност, имаме нужда от по- с изчерпателен доклад за изпълнението на президентска директива номер 28 по отношение на разхватваната дейност. Този доклад би бил добре дошъл, защото ще ни разясни важни аспекти. Същото въжи и за а, раздел 700 и от Закона за надзор на външната разследване, тъй като той беше преразгледан през последната реформа на закона. Освен това, някои аспекти, някои документи не са на разположение на, а, за, за проволка, тъй като се смятат за поверителни, но те ще са много важни, за да разберем по-добре американското законодателство в областта. Тези доклади са особено важни за нас, тъй като функционирането на Закона за външното разузнаване не може и не можа да бъде обсъдено и по време на предишните прегледи. Като общ коментар, екипът за годишния преглед е в състояние да предостави допълнителни документи, да ги обсъди с, в рамките на специалната процедура за достъп до допълнителна информация. И подобна процедура беше предвидена и в рамките на споразумението за данните на пътниците и по споразумението ТФТП, което ще даде възможност за повече опатен преглед. Третата тема, която ви е добре позната, е свързана с правото на съдебна помощ за отделни лица. Предвижда се възможност за, такава, за такова обжалване от страна на американските гражданите, нареченият АП и а, ФИСа, който е закона за вършното основане. Основният проблем в, по отношение на щитът е, че и АПА и ФИСа предоставят само ограничени възможности за европейски граждани да заведат дело за неправномерно забиране на данни за наблюдение пред Американски съд. Основният проблем е изискванията, които трябва да бъдат спазени, за да стане ясно дали съответното лице е, е засегнато от закона. Тоест, трудно е да се докаже до каква степен европейските граждани са засегнати от двете законови основания за наблюдение. И четвъртият коментар е свързан с механизма омбудсмана. Целта му беше да компенсира несигурността или невъзможността на европейските граждани да се обърнат към европейската съдебна система. Когато се, че механизма за омбудсмана единственият възможност европейските граждани да проверят дали компетентните органи в Съединените щати са спазили всички изисквания. Двата въпроса, свързани с а, а, механизма, първо трябва да се че механизма не беше използван като цяло. Първото изискване беше получено в, от омбусмана в края на 2018 година, но в крайна сметка тази жалба беше обявена за не допустима, като се очаква да се преразгледа цяло, цялостно механизъм, в който бъде сметната за допустима някоя жалба. Освен това, изразяваме притесненията си относно огромната власт, която разполага самият омбудсмана. Всъщност омбудсмана няма пряк достъп до информация. Сведенията, които се изпращат до този орган, могат да бъдат филтрирани преди това от съответните органи. По този начин омбудсмана няма пряка възможност да разреши случаите на неизпълнение на задълженията. Всъщност, омбудсмана може да обърне внимание за нарушаване на раздел 702 от закона за външното разузнаване, но няма гаранция какъв ще бъде резултата решенията на Обосмана не подлежат на съдебен контрол и също така няма възможност за обжалване, е, когато Обосмана не отговори, не подейства или отговор, който предостави на жалбоподателят е незадоволителен. И с това си изчерпва доклада ми по тази част от прегледа на щита. Благодаря ви. Преди да приключим окончателният преглед, държа да, да отбележа, че за нас тези годишни прегледи са особено важни, защото всички и от двете страни на океана полагат повече усилия и от тази гледна точка дават очаквани резултати събеседниците на Съединените щати искат все по-често да обсъждаме още неразрешените въпроси и в случай искам да отбележа въпросът данните от човешки, които се поднабират от човешки ресурси трябва да се гарантира, че подават едни и същи права и различни на защита на данни, независимо дали те са били прехвърлени или не към Съединените щати. Като цяло смятаме, че има още възможност за подобрение, но като цяло процедурата за годишните доклади дава отлични резултати. Благодаря ви. И аз ви благодаря, след като изслушахме гостите ни. Имаме възможност да започнем дискусията. Моля колегите, които искат да вземат думата, да го покажат. Но разбира се, първо думата ще получат координаторите, които искат да си изкажат. Госпожо Сипел, госпожо Интфелд. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички изказващи си. Всички сме убед съгласни с това, че има много подобрения в сравнение с Safe Heaven, но все още има много пропуски и не достатъци. На първо място приложението. Виждаме, че се, се са, беха взети мерки за прилагане на правилата в 7 случая по силата на щита, но виждаме, че тези мерки и имат и ограничен характер. И а, по какъв начин ще получите допълнителна информация от Съединените щати и какви ще бъдат евентуалните санкции? назначаването на омбудсман е добро, добра мярка, но недостатъчна. В, в случая беше повдигнато, повдигнати съмнения от, относно независ, независимостта на органите пред които може омбудсмана да повдигне възразрение. И доколко това съвпада с прилагане на правилата за събиране на на закона за събиране на външно разузнаване. Казахте, че ако съдът се произнесе и има решение на съда, комисията все още може да преразгледа състоянието на нещата. Така че имам известни съмнения. От една страна казвате, че има много подобрения, от друга страна има все още възможност за събиране на масиви данни. Как смятате? че има... Е, смят, смятате ли, че това е законно? И самите вие смятате, че трябва да преразгледате вашето становище по въпроса. Това са моите въпроси от, относно продължаване съществуването на масиви данни и допълнителният ми въпрос е какви ще бъдат мерките е, за премахване на тези е, масиви и как, по какъв начин ще могат да бъдат заличени тези данни, ако се окаже, че те не отговарят е, на целта, за която са били събирани. Госпожа Инфелд. Uh, uh, uh, благодаря на всички, благодаря на ораторите. Е, този, е, тези прегледи се, само се повтарят. Госпожа Ципъл беше така необичайно дипломатична и се изказа меко след като и изслушахме доклада на комисията и на Европейският орган. Питам, питам се на Европейския комитет, питам се, говорим ли за една и съща програма? Знаеме, че щита е недостатъчен, не се прилага както трябва а, има много пропуски. Господин Джанкарели каза, слава Богу, всичко е наред. А, вие казахте в крайна сметка, че а, това е успех. Значи смятате, че нещата върват а, както трябва. А, казах, че, че тези а, прегледи се, само се повтарят, защото подобен дебат водихме и когато обсъждахме Сейф Харборс, Още, още тогава, тогава си спомняте, че е, оценките бяха отрицателни. Не, не е това начина по който можем да защитиме нашите граждани и под, да ги накараме да приемат Европейският съюз на сериозно. Работиме Работихме много по общият регламент, господин Джанкарели, обсъждахме нещата с Съединените щати, но ние сега просто помолихме американците просто да отстъпат мъненко едва ли не, на това, по това, кое, по което сме се договорили. Защо, защо им е трябвало три години, за да назначат омбудсман? Вие можете ли да обясните това на избирателите си? Аз не. Вместо защитен щит, може би да трябва да го наречем смокиново листо. Мисля, че това отговаря повече на същността на нещата. Но а, по начина по който комисията се отнася към това, това ми кара да се чувства много да, да изпитвам тревога, що, що се отнася до другите споразуменията. Други споразумения с Съединените щати или други. Откъде, как бих могла да се доверя на комисията? След като след като а, виждаме какво, каква е същността и съдър съдържанието на Safe Harbor и на щита. Така че аз нямам никакво доверие на комисията и не виждам защо ще дам, ще гласувам доверие и ще, ще дам моето съгласие на комисията за подписване на споразумение. Така че нека, нека следващата година излезете с, друго вид, с други заключения и с а, други предложения. Не бъдете много. Не излизайте с много дълги изказвания, за, за да можем да чуеме после отговорите на нашите оратори. Господин... Благодаря, господин председател. Благодаря и на гости, които ни представиха доклада. И слушах и тримата представители, доколкото разбирам. Като цяло рамката е добра, но има още подробности, които трябва да доизчистим. И оставам с впечатлението, че сме поели по правилния път. Господин Джанкарели каза, че се подобряват условията за успешен обмен на данни. Тогава въпросът ми към вас е, имате ли някакви идеи или някакви намерения как точно можем да договорим това с колегите ни от американска страна, за да има допълнително подобрение? Имам един въпрос към вас, госпожа Ланге. Не знам дали правилно съм си записал, но доколкото разбирам, Федералната комисия по търговията отговаря за прилагането на щита, но всъщност няма достатъчно яснота какво се точно се случва с данните, ако правилно съм ви разбрал. Така че въпросът ми е, вие точно какво правите тук на европейско равнище, което не се прави от американска страна? искам да ми стане малко по-ясно за какво говорим, какво липсва в момента и какви са последиците от тези слабости. Господин Пелигрини, доколкото разбрах от презентацията ви, вие се занимавате с а, закона за външното разузнаване. Занимава съм лично аз с три от четирите члена, които спомен... Извините, три от четирите глави, които ви ни представихте в доклада, са свързани с именно този закон. А четвъртата част беше посветена на механизма за омбудсмана. И доколкото разбирам вашата позиция, че не може да се не оцени този механизъм, защото все още не е имало допустима жалба. Правилно ли съм ви разбрал? Няма никой една жалба, като към момента да е сметната с допустима и да бъде разгледана. Смятате ли, че ще има такава жалба близко време, когато не е възможно да направим оценка на механизма? Благодаря ви. И аз ви благодаря. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и за направените презентации. Бих искала да се, да се позова на позицията на генералният прокурор по а, делото Шрим срещу Фейсбук номер 2. Фактът е, че Европейската комисия носи ясна отговорност за личните данни, че трябва да сложи край на всякакво прехвърляне на дати, ако а, се окаже, че не са спазени всички изисквания за защита на личните данни, като беше случая с Фейсбук или казано с други думи. Трябваше да има да предприемат действия от американската, които не са предприяти. Това е твърдението на, на прокурора по делото. Направили сте оценка също направена е, е, е оценка от, от прокуратура Съединените щати, защо цялото споразумение за период 2016-2019 година си е само на хартия. И въпросът ми е от а, към вас е следният. Смятате ли, че комис... Федералната комисия по търговия трябва да бъде задължена да спази изискванията си и ако това не се случи, били... не би се Федералната комисия да, да, да суспендира всякакво прехвърляне на данни към Съединените щати, в частност към големите частни предприятия, които събират огромни масиви от документи, като Фейсбук. Виждате какво се случва по делото Шримс. Генералният прокурор стана, ами, а, не мога да взема в момента решение. Трябва ли да чакаме поредното дело пред съда и какво прави на Европейската комисия и не смята ли да предприема някакви решения? И на последно място, много се случаваме в Съединените щати по това, в, в, в, в който е случай, но аз притеснявам това какво се случва с, Китай. Увеличава се броят на огромните техни, на, техни, гиганти в областта на интернет и там, като TikTok, например, на тази платформа, която се използва от все повече и повече млади хора и очевидно, че данните, които попадат в китайски корпорации, пряко се предават на китайската страна. Какво прави Европейската комисия по този случай? Благодаря. Искам да благодаря най-вече Европейският комитет за защита на личните данни за работата по този тъй важна. А, а, защита за неприкосновеност не защитава своето име, защото в крайна сметка няма кой знае какъв а, напредък спрямо Safe Harbor, т.е. няма, никак, няма никакви допълнителни мерки за защита. А, мнението на главният прокурор по делото Сноудън, ако си спомняте, беше красноречиво. Държавите членки са, отговарят за защитата, но това не, в никакъв случай не значи, че това, което вършат Съединените щати или други, не трябва да бъде, да бъде обект на надзор. Особено когато вземаме решения относно а, адекватността. Никога не трябва да забравяме, разбира се, и аспекта на националната сигурност. Въпросът е също така за използването на тези, на тези данни и по какъв начин това се свързва с, с нарушаването на човешките права, в случая на екстрадиции, е, възможност екзекуции в последно и така. А, и дори няколко, няколкото мерки за защита, които съществуват, е, не могат да бъдат а, е, налагани от американските е, съди, съ, съдилища. А, е, нека не. Винаги може да, да, да, да се изтъкне мотива, че а, е, разпространението на информацията или разкриването на информацията е на опасно за националната сигурност. Така че трябва Не, не, може, не може да се каже, че пропуските или недостатъците засягат а, само една категория данни. Не, те, те са валидни за всички категории потоци данни. Така че моят въпрос е следния. Ако един съд отхвърли отхвърли решение. Не, не, про, про, промени разпоредбите на а, щита. Вие споменахте случая с а, Калифорния. Да, ако примерно един американски щат като Калифорния реши да приложи решения за адекватност, а, комисията ще приеме ли това? т.е. ще може ли отделен щат да излезе с подобно предложение? Искам само да ви припомна, че отложихме следващите две, две точки от дневния ред, докато тази точка бе предвидена да се обсъжда до 12 само. Така че много ви моля задавайте въпроси на а, ораторите, за да могат те да ви отговорят. Благодаря. Опитвам се да разбера сценарий, при който от една страна имаме оспорвания Европейския съвет също повдига сериозни съмнения защита. От друга страна, комисията казва, всичко е наред. Не мога да разбера какво става и как е възможно да се прави подобно твърдение. Да, някои неща са се подобрили, но това е малко като да боядисваш къщата, знаеки, че тя е че в поне има сериозни дефекти. Въпросът е свързан с това дали Съединените щати са престанали да събират масиви данни. Комисията казва, че възоснова на данните от разузнавателните организации които се оказва, че лъжат, както знаем, ние би трябвало да сме спокойни, че агенциите използват селектори, т.е. трябва да вярваме, че информацията е целенасочена и не се събира всичко, само че няма данни в подкрепа на това твърдение. Може би трябвало да ни предупредят. beyond that about the technical basis of the exact methods that are being used to access техническите методи, които се прилагат за събиране и съхраняване на данните, са неприемливи. Вие работите с организация, която се оказва, че лъжи законодателството е недостатъчно а вие не упражнявате достатъчен на контрол. Колеги споменаха механизма за контрол. Ние говорим за независим омбудсман, но това е заместник секретар на Министерство на външните работи. И съдът прилага а, закона. Имаме механизъм за контрол, но той се основава на класифицирана информация. И накрая бих искала да попитам, готови ли, подготвени ли сте, ако възникне вероятност а, а, щитът а, да бъде обявен за невалиден. Не виждам а, други желаящи да се изкажат и затова ще дам а, думата на гостите. Господин Джанкарели, благодаря. Ще се опитам да отговоря на въпроса и ще започна с въпроса, на който мога да отговоря с да. За Калифорния регламент, общия регламент защита на личните данни предвижда изрично възможността за признаване за адекватно или отчасти адекватно решение на подфедерално ниво. Когато разработвахме GDPR, ние предвидихме, че в някои федерални системи определени органи могат по различни причини да вземат решения за цялостно законодателство за защита на данните. Процеса в Калифорния в момента продължава и виждаме, че се а, представят нови идеи, които ще бъдат гласувани. Отговорът е да. Въпросът е дали Калифорния а, ще приеме законодателство и какво ще бъде то. Това, което е важно в крайна сметка е решението. Ако искаме дългосрочно решение, то трябва да се основава на закони, които да са, не, които да са максимално пълни. Чухме различни гледни точки, тук много притеснение, но всички ние сме съгласни е, с някои основни елементи. Това беше за Калифорния. Госпожа Зипелт зададе въпрос за правоохранителни мерки. Съжалявам, че не бяхме достатъчно ясни. Имаме информация за проверки и мерки, които са приключили и които установиха, че някои фирми отправят неверни твърдения, защита и задълженията. В доклада ние подчертаваме че понякога ни липсва информация за водени разследвания, точно както в Европа и хубаво всички да разберем това. Най-бързите разследвания са по по-рутинни въпроси. Както казаха колегите от Европейския съвет, това са лесните колкото по-сложни са проверките, толкова по-важни са те. В... Свидетели сме на нови тенденции в САЩ. Очакваме решение за Фейсбук. И ние смятаме, че тъй като правоохранителните органи на двете страни на Атлантика – органите, защита на данните и Федералната комисия за търговия правят проверка на едни и същи практики и за това е много полезно да се обменя информация по тези проверки. Ето това е, което се опитваме да казваме. Хубаво е да бъдем информирани когато нещата вече са свърсани, свършени, но и искаме документ, който да е основа на истинско ефективно сътрудничество. Надявам се, че това пояснява, пояснява съответния елемент от доклада. Освен това казвате, че сме че казваме Алилуя, съвсем не казвам това, но казвам, че някои неща сега стоят по-добре, отколкото бяха. Казвате, че може би ще трябва да започнем отново работа след евентуално решение на съда. И аз щях да кажа същото за всяко съдебно дело. Когато е заведено дело пред съда, не можеш да спекулираш за да спекулираш по резултата от делото. Ако се окаже, че има нужди от промени, това ще бъде част от мандата ни и ще ги въведем. в становището се казва, че според, адво, според генералния адвокат щита за личните данни няма отношение към това дело, което за него е свързано с, стандарти, с стандартните клаузи. Аз ви представям съдържанието на становището. Няма да правя оценки. И това би било и безотговорно към комисията, която е страна по делото. Стигам до друг въпрос, който зададахте. Т.е. разбира се, много важен. Китай. Предаването на данни за Китай в момента не се осъществява. защото тази страни не удовлетворява нашите изказвания. Има стандартни клаузи, за които нашите органи за защита на данните носят отговорност за изпълнението и това е, е казвам много ясно в становището на генералния адвокат. Бяха зададени въпроси за омбудсмана, омбудсманът и често това не се разбира, не е единственият, не е единствената възможност за защита, когато става дума за достъп на властите до данните. Има и други пътища. Както и в нашата система, както е, предвиден администра... както е предвидило административното право и административно-процесуалното право. Знаем, че изискванията са много високи, така както е и при нас. И за да улесним гражданите при внасянето на оплаквания, ние добавихме механизма за омбудсман, за да изградим, изградим цяла архитектура за защита. И аз се опитах днес да обясня това, че омбудсманът не работи самостоятелно, когато извършва своите разследвания, когато взима решения – и когато трябва да промени нещата при нарушение, работи с напълно независими органи, това число съдебни органи. Никой тук не би успорил, че, че главният инспектор че генералният инспектор работи по зависим начин. Всъщност основният, основна характеристика на омбудсмана е неговата независимост. При нарушение корективните мерки, които се предприемат, могат да се състоят в заличаване на данните. Това трябва да се има предвид, когато правим оценка на омбудсмана. Той си сътрудничи с други органи, които са неразделна част от механизма. И годишният преглед потвърждава това. По въпроса за събирането на, на големи масиви данни. Колегите се спряха по-подробно. Благодаря от мен по събирането. По отношение на масивите данни, Конгресът е приел закон, режим, за събирането на данни от а, разузнавателна агенция. А, тук не се допуска събирането на масиви. В, а, в Pfizer изключва събирането на масиви за разузнавателни цели. За нас това е много важно когато данните са предадени на Съединените щати и след това се държат от доставчик на услугите, събирането на масиви не се допуска от законите. Pfizer по, по силата на, на член 702 се предвижда целенасочено събиране, т.е. може да събираш данни въз основа на така наречените селектори. Това е, е инструмент, например, е, адрес, е, имейл. И това е комуникационен инструмент като имейл адрес. Освен това, до, по член 702 няма индивидуализиран контрол върху избора на селектор, но съдът приема предварително процедурата по насочване и в тази тази процедура отчита различни елементи за това как разузнавателни агенции, като агенци, Националната разузнавателна агенция, могат да изберат селектор и след това взимат решение за това какви показатели трябва да се имат предвид, когато се избира селектор. Съдът играе важна роля при, при одобряване на процедурата за насочено събиране. Съветът за лични данни е основен елемент от структурата на независимо наблюдение. Тази, този орган анализира член 702, беше разработим дълъг доклад. Той се основава на поверителна информация, която никога не бихме могли да получим. Тази информация беше получена от властите и в разработения доклад се оказа, че член 702 регулира целенасоченото събиране и приложението е пропорционално. Малко съм очуден, от това, че колегите от Европейския съвет казват, че има нужда от нов доклад, тъй като настъпиха сериозни промени. Вярно е, че Pfizer е авторизиран, но всички изменения подобряват защитата на личните данни. И Пред няколко години излезе доклад, който е все още валиден и това е също важно. По отношение на събирането на данни извън Съединените щати, имайки предвид, че държавите членки разграничава събирането на данни вътре в Европейския съюз и извън него, Вайзер не, се, не е приложим, но дори и там пренебрегвайки това, че данните се събират извън страната, която оценяваме за адекватност. Дори и там няма масово наблюдение. В изолирани случаи е възможно да има събиране на масиви от данни. Получихме уверени от Съединените щати, особено от службата на директора на, на директора, който основава за разнователната общност и което е приложено към нашето решение, се показва, че събирането на масиви е изключение и има гаранции, тъй като се използват филтри. Дори и когато данните се събират в масиви. И последно, един от депутатите каза, че събирането на масиви се забранява от европейско законодателство. Това не е вярно. Ако погледнете юриспруденцията на Съда по правата на човека, там се казва конкретно, че се допуска събирането на масиви при наличието на достатъчни гаранции и съдът постанови, че има, че се забранява достъпът до данните в тяхната цялост, но това е различно от събирането на масиви. Събирането на масиви е допустимо за филтриране на целенасочена информация. Това не е масово наблюдение. Нека не забравяме, че държавите членки също събират масиви. Например, в германс... по германското право може да се събира до 30% от електронните съобщения. Можем ли да кажем, че това е недопустимо за други страни? Защо практикуват събиране на масиви държавите членки? Защото това е необходимо. Разбира се, това не бива да е правилото, а трябва да бъде изключението и трябва да има гаранции. Това постановява и съда в Страсбург, но също така е предвидено и правомощие за взимане на решение за посмотрение. И е, това трябва да се прилага в още по-голяма степен спрямо трети страни. Както казах в началото, в Съединените щати събирането на масиви данни е недопустими, недопустимо по закон, така че такова събиране може да се осъществява само извън Европейския съюз. Извинявайте, Говорите повече от 20 минути. Знам, че въпросите са спорни. Много ви моля, имайте предвид, че има още двама души. И виждам други ръце, е, които се вдигат за изказване, така че бъдете малко по-здържани. Most of the questions were addressed to the Commission, but maybe you are also willing to повечето колеги, повечето въпроси бяха отправени към комисията, но ако искате, имате, имате право на коментар или отговор, но моля ви се опитайте да бъдете по-лаконични от комисията. Е, е, пълно разбирам и високо оценя че си давате сметка колко с колко ограничено време разполагаме до комисията Липе, но моля ви, благодаря ви. Въпросът беше да на немски, ще отговоря на немски. Господин Фос, попитахте как, как проучваме какво се случва с датите в Европа и как критикуваме това, което се случва в Съединените щати. Защита на лични данни е много културна е, е, е тема, която е, е, зависи много от културата към нея и в някои отношения се оказва, че е, отношението е много по-различно. В много случаи има оплаквания, които са свързани с личните данни. Така работим на европейско равнище, но при трансфера на данни в международен план положението е много по-сложно. Почти няма такива лични оплаквания и човек трябва да има наистина много кръщяща необходимост за да какво случва в личните данни, за да стигне до там да пита дали тези данни са припрехвърлени в Съединените щати и че въобще съществува такава разпоредба като щита. Щита се опитва да намери някаква обща територия между европейската рамка за личните данни и американската, която там изобщо съществува. Ето защо е много важно по някакъв начин да гарантираме, че когато човек казва едно и също нещо, има правити едно и също нещо. И че по някакъв начин изобщо се случва нещо така, например, механизмът за, самосертификация не работи не заради самата, самия принцип на сертифициране, заради фактът, че а, дружествата не подават моби за сертификация. Много е важно, когато говорим за едни и същи неща, да сме сигурни, че имаме предвид едно и също нещо с тези думи. Господин Пелегрин, имате думата. Опитайте си вие да бъдете възможно най-избит в изказването си. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда възможно най-лаконичен. Я започвам от въпроса на господин Фос. Доклада Файз, законът Файзер или законът за външното разузнаване е основният обект на нашата оценка, но Щитът трябва да вземем предвид и събирането на данни извън територията на Европейския съюз. И този въпрос беше засегнат и в заключенията на генералния адвокат по делото Шрим 2. Що се отнася до омбудсмана и фактата, че все още не сме могли да направим цялостна оценка на процеса. Това за нас действително е притеснително, защото все още не сме получили допустими жалби. Все ги очакваме, не че правим реклама, но се не очакваме да постъпят такива жалби. И за нас ще бъде много интересно да ги разгледаме. Това ще бъде възможността да обсъдим в рамките на Европейския централизиран орган и с екипа на кабинета на омбудсмана каква е процедурата, защото някои от тези процедури са с поверителна информация и това за нас е проблем. Ние не можем да направим оценка на целият механизъм, защото някаква част от процедурата за нас са поверителни. Не знам какви са тези а, части, не знаем и какви са резултатите от тяхното функциониране. Това изобщо е съвсем ново начинание и нямаме никаква информация как то може да проработи. Имаше един коментар от страна на комисията към нас, но мисля, че няма особено отношение към а, вашата комисия. Въпрос на доклада на надзорния съвет по опасен престъпка на личния живот и гражданските свободи. Докладът е публикуван, но не знаем какво е са резултатите му, защото голяма част от него е поверителен. Дори и а, разпоредбите въз основа на ФИЗър не са достатъчно ясно оценени, особено по отношение на гражданите не а, различни от гражданите на Европейски на Съединените щати. Обсъжда се и възможността за въвеждане на автоматични селектори и дори събират и данни за селекторите и това трябва да бъде оценка на оберно обект на оценката на зонния съвет и всеки път, когато се изменя толкова чувствително законодателство, трябва да има цялостна оценка за последиците от тази промяна. Мисля, че изчерпах въпроса, които бяха отправени към нас. Давам думата отново на председателят. Благодаря ви за допълнителните коментари. Разбира се, държа да да, да додам заслушането на усилията, които положи Европейската комисия, за да отговори на толкова сериозни въпроси, които заслужават сериозни отговори. For the management of the timing, but I see that not surprisingly но без изненада отново двама от колегите искат да отговорят на отговора на комисията. Моля да го направите в рамките на една минута, за да може комисията да има възможност да отговори и то, вписвайки се в времето си изказване, госпожо Интфелд. Се председател, съвсем накратко. Може би винаги ще има разлики в политическата и дори от законовата оценка на събитията. Но като слушам как колегите ви защитават едва ли не а, с страст системата в Съединените щати. Те не се не си мисля, че защитата на, на, на правата на европейските граждани и защитата на информацията, е когато ме в ръце. Самата идея, че не завърших се ме плаши до мозъка на костите ми. Ashamed and appalled to hear EU Commission и аз съм. Аз се срамувам и съм ужасен от това, че служители на Европейската комисия защитават практиките за масово наблюдение на Съединените щати по че вие би следвало да сте хора, които да ги спрат. Имаше искания от страна на обществото в това отношение, и то с пълно право. А, също така в решението на Шрим се да много ясно заявява, че събирането на данни би следвало да се ограничи до строго необходимото и не разрешава съхраняването на масивите от лични данни. Така че говорим само за събиране, говорим за съхранението на масиви от лични данни. Освен това, в своето решение съда много ясно взема позиция по отношение на задържането и съхранението на данните. Тоест, самото съхранение на масиви от лични данни е сериозно нарушаване на основните права и не може да продължава да се случва по този начин. Също така в решението Ширим се заявява, че трябва да има адекватна съдебна защита, която е възможност за защитаване на личните данни, а щита по никакъв начин дори не се доближава до възможността да се наложи от съда решение за заличаване на лични данни, когато те са били неправомерно задържани или съхранени. Чухте много ясни изявления, чухте и много ясни критики относно отговор, който дадохте, така че имате пълно право да отговорите, но моля ви, накратко. Ще бъде съвсем лаконичен и вече отговорихме, така че няма да се повтарям. Просто припомнихме елементи от, на системата в Съединените щати в отговор на вашите въпроси, както и допълнено от някои специфични ангажименти поети в рамките на щита, които се разясняват в решението за създаване на щита на личните данни, което се основава на наличието на адекватност. Както стана ясно, член 702 на закона за външното разузнаване са факт. Ако не може да се съгласим, че фактите са такива, това пък е съвсем друг въпрос. Напълно съм съгласна с госпожа Инсфелд, че има различни тълкувания и след това ще приключи, ще отговори и на от госпожа Зипа по-рано. Казах, че може би ще трябва да се върнем отново на темата, защото в едните няколко седмици, дори месеци, съдът ще се произнесе не само по случая Шрим 2, но и по случаи за международно защита на личните данни, Става дума за една програма за събиране на масиви от данни от една държава членка или бъдеща бивша държава членка на Европейския съюз, а именно Великобритания. И тези решения със сигурност, да съда със сигурност ще ни дадат важни разяснения за взаимодействието на някои вид, видове действия от страна на обществените органи отношението и към основните права и ще стане ясно какви са критериите, които се прилагат не само към трети страни, но и към държавите членки на Европейския съюз и ние очакваме с нетърпение тези разяснения на съда, те ще ни помогнат в по-нататъчната ни работа. Okay. It... Чудесно, приключваме точно на време. Благодаря на всички ви още веднъж. Всичко най-хубаво през новата 2020 година. Благодаря ви, ще се видим другата седмица в Страсбург.